So, ladies and Скъпи колеги, нека да продължим с заседанието. Продължаваме с точка 13 от дневния ред, последна точка за днес, а именно представяне на получването на тема протекционизъм и международна дипломация. Продължаваме със съвместно заседание с Комисията по международна търговия. Приветствам за дошли колегите от Комисията Инта и в частност председателят на Комисията Инта, господин Бернт Ланге. Проучването беше поръчано от комисиите АФЕТ и Инта през месец юни миналата година и няма нужда да ви припомням колко бързи и значителни промени имаше в тази област през последните няколко месеца. Експертите трябваше на няколко пъти да променят текста, за да включват непрестанно последните събития. Приветствам с добре дошла наша многожаваният специалист госпожа Камала Далар, която е специалист в международното и е, европейско търговско право, право международните обществени поръчки, способността и потребителското право. Тя е доктор е, по международно търговско право от е, Graduate Institute в Женева и също така е и доктор в London School of Economics. Така че без повече забавяне давам думата на госпожа Далар за да представи своето проучване в рамките на 15 минути. Благодаря. Радвам се, че съм тук. Беше удоволствие да изготвя този доклад в времена, в които има доста голямо напрежение и нестабилност в международните работи. Беше доста трудно да напише този доклад по един систематичен начин. Кое е основното послание на този доклад? Има много предизвикателства пред познатия на всички консенсус след Втората световна война. Знаете, че тези предизвикателства основно са свързани с сигурността. И на второ място има доста голямо забравяне на това защо е създаден Европейския съюз, защо се стремим към мир и така нататък. Голяма част от международната търговия днес се подчинява на външната политика. В началото искам да представя доклада. Резюме. Имахме една глава на кръга от Доха, разгледахме поведението на САЩ, Брексит, освен това визията на Европейския съюз за овладяване на глобализацията, издигането на Китай и заплахата от Китай и накрая геополитическите заключения. Накратко ще представя главите и след това се надявам, че ще имаме възможност за въпроси и отговори. СТО вероятно е една от най-силните международни организации. Тя разполага с задължителен механизъм за разрешаване на спорове. За съжаление обаче, от Доха насам имаме на улица между развиващите се и развитите страни. Защото, например, развиващите се смятат, че имат нужда от повече отстъпки, що се отнася до земеделието. През 2001 година започна кръга от Доха. Тогава имаше големи терористични заплахи, знаете, и в Доха имаше демонстрирана на добра воля. След това обаче имахме напредък в конкретни области без да има цялостен напредък. А гласуването, знаете, в СТО се основава на консенсус. Съответно, ако не се договори всичко, няма как да се договорят конкретни а, мерки. Много хора, съответно, сега питат какво всъщност прави СТО тъй като законодателният процес в СТО е вздъна на улица, съответно правосъдния клон на СТО не може да тълкува текстове. Обвиняват е, го в е, липса на активност. Когато говорим, например, за номинирането на лица за апелативния орган, САЩ през последните години налага вето на номинациите. Трима членове на апелативния орган се оттегляха голям е натиска върху този орган. Ако няма достатъчно хора в този орган, няма как да се разглеждат жалбите. Е, съответно, или ще има други механизми за търговска защита, или ще има още повече конфликти е, с е, търговски характер. САЩ де-факто оттегли своята подкрепа за СТО. Съответно, другите членове на СТО търсят други форуми, двустранни отношения или мегарегионални като Г7. СТО в миналото беше силна международна организация, сега обаче тя се подкопава не само от страна на САЩ. Развиващите се страни имат големи проблеми с мандата на, на СТО, но това не е толкова опасно, колкото оттеглянето на подкрепата на САЩ. Що се отнася до САЩ, през последните 50 години САЩ беше в сърцевината, лидера на международната система. Сега САЩ представляват нещо съвсем различно. В исторически план те бяха силно изолационистично настроени. След Втората световна война обаче нещата се промениха. В 90-те години източния блок се разпадна. САЩ е единственият хегемон в всички планове. Сега САЩ смята, че може да оттегли своята подкрепа за международната общност, без да изпита на гърба си кой знае какви проблеми. В САЩ имаме една стратегия, която може да се определи като преемптивно разрушаване. Единственото, което САЩ има нужда да направи е да попречи на споразуменията между други държави, между догов... на договорките между тях. Всички знаем за принципа първо САЩ. САЩ се оттегли от много двустранни регионални преговори. Сега се водят двустранни разговори с Мексико, Китай е изключена, САЩ се изтегли от много споразумения, включително ТПТИ. Съответно, има един вакуум. Той се вижда много в Тихоокеанската област. Китай съответно навлиза. Онова, което прави САЩ, засяга много държави, които имат излъз на Тихия океан, като Япония, например. САЩ се изтегля съответно от много инициативи и това може да доведе до дестабилизация на международната общност. Може би това е целта на САЩ. Това е тяхната политика в момента. Визията на Великобритания. Много хора като цяло са против глобализацията. Те се чувстват е, обезправени. Загубили са вярата. Брексит е, заложи изключително много на популизма. Политиците обвиняваха глобализацията и Европейския съюз за някои провали в Великобритания, които са по-скоро провали на държавата. Много често не ставаше дума за политики на Европейския съюз, а за вътрешни британски политики. Брексит беше шок за всички, дори за тези, които гласуваха за излизане. Сега има някои червени линии, които ще определят бъдещето на Великобритания извън Европейския съюз. Миграцията и суверенитета са големи червени линии. Тук съответно се пораждат варианти за действие и съответно има отсъствие на варианти. Има някои варианти, които не са отворени. Например, моделите на EFTA, на EIP, шенгенския модел, всичко това е затварено. Какво иска Великобритания в действителност? Тя иска да има митнически съюз само за стоки, само че подобен съюз с Турция не се оказа особено успешен. Нашите економики се основават на цифровизацията, затова подобен съюз едва ли ще е благоприятен и за двете страни. Сега се говори все повече и повече за СТО като вариант. Великобритания като че ли открива Америка отново. Много политици забравят, че нашата външна търговия много ще пострада, ако има тарифи. Оказва се обаче, че за Великобритания това е една от малкото опции, които остават, ако останат тези червени линии, свързани с миграцията и решенията на Европейския съд. В Великобритания има сериозен проблем с липсата на визия за бъдещето и пътища, по които да се осъществи тази визия. Тоест, виждате, има отсъствие на лидерство в Великобритания. Визията на Европейския съюз от друга страна. Европейския съюз има проблем, защото Европейския съюз има нужда от глобализация, има нужда от напредък, от а, търговски споразумения. Европейския съюз трябва да инвестира, трябва да хвърля мостове в международен план, да се интегрира. Само, че това, което се случва в Великобритания, САЩ и в други държави, оказва въздействие върху Европейския съюз. Тоест Европейския съюз трябва да направи тази непосилна крачка между две различни динамики. Естествено, Брексит води до економически загуби за съюза, когато вземем предвид факта, че и САЩ се изтегля от партньорството и че Великобритания напуска, много ще се промени баланса на силите. Без блокирането от страна на британските политици може да има по-централизирани политики в Европейския съюз, но съюза много ще пострада от економическата загуба вследствие на напускането на Великобритания. В доклада много говорим за преместването на, на баланса на, на, на силите. Съответно, трябва да се намери визия за това как да се накарат хората отново да повярват в глобализацията. Това ще е много трудно, защото обикновените хора или много от тях вярват, че глобализацията е вредна за тях. Европейския съюз има економически фонд за глобализация. Той разполага и с други мерки за компенсация на онези, които в краткосрочен план губят от преместването, например, на различни предприятия. Великобритания, например, обаче никога не е използвала този фонд. Липсва комуникация, познание за това как Европейския съюз може да компенсира гражданите заради някои от негативните последици на глобализацията. Това пък подкопава възможността на Европейския съюз да договаря едни търговски споразумения, които да са подкрепени от хората. Видяхте, че има инициативи, познати като Stop SETA, Stop ТПТ и така нататък. На следващо място, следващата глава, Китай през последните няколко десетилетия се промени тотално. Тя е за глобализацията, тя е, е водеща в е, СТО. Знаем обаче, че Китай все още е, преследва социализма с човешко-китайско лице. Китай може и да е заплаха за САЩ, но има много проблеми във вътрешен план. Има бедност, неравенство, има етнически конфликти. Какво се опитва да направи Китай? Китай има една политика позната като един пояс, един път. Тя се основава на инвестиции в съседни държави и изграждане на външни отношения. Знаем обаче от изявления на страни като Малайзия и от изявления на МВФ, че има проблем с инвестициите в рамките на един пояс, един път Китай, например, не обръща внимание на екологичните аспекти, на човешките права, неща, които вълнуват Европейския съюз. Тук се пораждат много въпроси. Това съответно заплашва китайската интеграция. Ако китайският народ сметне, че няма да извлече ползи от тази инициатива за един пояс, един път, тя може, китайският народ може и да оттегли своята подкрепа за, за инициативата. Китай под, подкопава, заплашва геополитиката на региона и на целия свят поради изтеглянето на, на САЩ. Освен това, Китай има конкретна политика на, на разделя и владее в Европа. Те отиват а, в различни държави, членки на Европейския съюз и там а, предлагат различни инвестиции с различни мащаби. Не се знае дали тези инвестиции наистина са предоставени от правителството, дали отговарят на нашите екологични ценности и така нататък. Всичко това е заплаха за Европейския съюз. Ако някой членове на Европейския съюз от Източна Европа осъзнаят, че ще извлекат повече полза от отношенията си с Китай вместо от отношенията си с други партньори в ЕС, ще има сериозни проблеми. Знаете, че когато приключи студената война, хората говореха за края на историята, за победата на либералната демокрация. Казваше се, че това е модела, който в крайна сметка е възтържествувал на всички останали. 30 години след това обаче в а, държавите по света има външни и вътрешни а, сили, външен и вътрешен натиск и всичко това като че ли се забравя това, което стана преди 30 години. Какви са тенденциите? Има търговски войни по-настоящем. Това е белекна на деня, но е и е, белег за онова, което са направили и правят правителствата. Доколко, например, е намалена бедността. Онова, което сме научили в миналото, някак си се забравя, защото економическия национализъм днес крещи с силен глас. Благодаря за това, че можах да създам този доклад и сега искам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря ви много. Много точно описахте положението. А, може би ние трябва да извлечем полуките от това. Благодаря ви много за този задълбочен преглед. Господин Панцер има думата прав. Благодаря, господин председател. Бих искала да задам два въпроса на нашата експерт, на нашия експерт. Първият въпрос е следния. Според вас ние сме изправени пред факта, че трябва да запълним един пропуск. Чувате ли ме? Okay. problem. Ok. Lei poco fa... Така. Продължаваме. Вие споменахте, че Китай в момента заема а, празното място, оставено от Китай на световните пазари. И смятате, че а, Европа трябва да бъде много по-настъпателна в търговската си политика. това технически, по какъв начин трябва да стане чисто технически или с физическо присъствие. Аз не знам дали като цяло търговската политика не трябва да има много по-ново качествени аспекти. Вие Вие споменахте също така, че е, има много проблеми, които не намериха решение, включително задълбочаване на обедняването и това може да е, доведе до е, критично положение и повтарянето на едни и същи проблеми. Преди малко раз, разговаряхме с новият представител на Европейския съюз в Китай. Ставаше дума за инвестициите на Китай и политиката му спрямо Африка. не само въпроса на помощите, а въпроса за притежаване и купуване на земи в Африка. Смятате ли, че, че можем да намерим някакви конвергентни методи за работа с Китай за а, спряване с проблеми, предизвикателствата, пред които сме изправени? Господин Рубик. Вашето изследване е от е, огромно значение и много интересно. Ние депут тук в Европейският е, парламент искаме да разбереме каква е ролята на конференциите, на търговските конференции. Организирахме една в Женева, една в Берлин. Смятате ли, че подобни демократични инициативи ще спомогнат за разбиране същността на проблемите в момента? А, как, и второ, как Европейският съюз може да подпомогне СТО? с личен състав, с средства и ако ако какво ще стане, ако протекционизма трябва да се превърне в начин на поведение и в Европа, какво ще правим тогава? Господин Шолц. Тук съм, тук съм. Искам да направя няколко предложения, но първо ще ви задам един въпрос. В вашето изследване отклонявате ли се много от е, съществуващите економически модели? Не смятате ли, че че протекционизма, е, проповядван от Тръмп, не е всъщност един начин за вземане на, еко, на а, економиката от политиката. Дали той всъщност не се опитва да наложи с сила а, законите на по-силния, чрез протекционизма. Разбира се, можем да, разглед... можем да разгледаме положението на различните държави членки. Смятате ли, че чрез ико... дипломатическа економика можем да се пребориме с с протекционизма, който заразява постепенно света. Смятате ли, че чрез дипломатическа економика можем да постигнем някакви резултати? Благодаря ви за изследването и по-специално за изследването по за Китай. Споменахте фор, формулата 6, 16 плюс 1, но искам да ви задам въпроса, свързан с киберсигурността. Това е също част от от правилата и от търговския обмен. Какво как, как, каква е ролята му в и последиците за Африка и за другите страни. Киберсигурността играе огромна роля в международните търговски взаимоотношения. И знаете, че Китай а, играе огромна роля в някои области, където ние сме лидери, като а, е, включително от слънчевата енергия, възобновяемите а, енергия. Ние по-независ, по-независими ли сме от Китай, е, а Китай започва да заема все по-голям дял от е, този пазар и каква е ролята и в Африка, как там е, Китай измества Европейския съюз. Uh, um, Благодаря ви. Има много неща, които вие не споменахте. Вие не споменахте протекционизма на Европейския съюз в областта на земеделието. Вие не споменахте ролята на американския долар като е, валута на резерва. Казахте, че, е, убедин, че САЩ а, беше срещу ТТИП, но не, нека не забравяме, че Европейският парламент се произнесе против а, този договор. Споменахте а, бавният а, растеж а, в Европейския съюз, но това е а, заради прекаленото законодателство, прека, прека, е, прека, огромните е, тежкото облагане и огромния търговски излишък на е, Германия. вие, не, не, не, вие въобще не споменахте излишика. Защо тези отношения устойчиви ли си или не сте устойчиви. Вие също така не споменахте и е, нарушенията на интелектуалната собственост и кражбите, извършени от е, Китай в е, тази област. Вие също така не, не, не споменахте и проистичащите се проблеми от миграцията в Италия. Така че е, аз не, не смятам, че вашият, е, вашият доклад дава ясна и точна представа. Благодаря. Абсолютно не съм съгласна с а, казаното от преждеговорящия. Аз лично смятам, че този доклад е отличен и покрива основните аспекти, свързани с новият а, световен ред. Смятам наистина, че доклада е добър, но бих искала да кажа следното. Как смятате предвид предвижданията, които ни представите? Каква смятате, че трябва да бъде оптималната стратегия на Европейския съюз, за да бъде наистина в челните редици, за да създаде или укрепи новият световен ред. Защото има от една страна отсъствие на Съединените щати, от друга страна все по-важна роля, която се, изиграе, се играе от Китай. И второ, според според вас Съединените щати не могат да... нямат альтернатива на напускането на СТО от страна на Съединените щати. И предвид това, че Съединените щати осъзнават това и се опитват по този начин да ни шантажират. Не можем ли ние да помислиме за някаква альтернатива и да потърсиме начин да развием тези альтернативи? И как се отразява на Съюза начина по който е, работи Китай в модела 16 плюс 1. Това според вас не е ли начин да се разедини Европа окончателно? E, ja zgadzam się z, przed, z przedmówcą, z moim sąsiadem e, z tyłu. Аз съм съгласен с е, преждеговорящия. този доклад е като че ли някакво заклеймяване на САЩ, че не иска да търгува с останалите. Но трудно е да има съгласие в Европейския съюз. Съединените щати искат всички да Европейският съюз иска да, да, на, на, на, да, да наложи своите правила, като а, примерно налагане на а, равенството между мъже и жени, което означава да се даде е, превъзходство на жените, да се е, дадат е, повече права на хората с увреждания, като хората, които, като хомосексуалистите. Така че аз мисля, че много са примерите за не неуместна политика в, област, е, в Европейския съюз и земеделската политика е един много ярък пример за това. Това е един, е, една политика, която повтаря тази на СССР едно време. Благодаря ви много. Някой споменаха, че Китай е, прилага идеологически подходи, но да дадем думата на господин Шуста. Благодаря ви. Честно казано, проучването, което ми представихте, ми се струва изключително интересно. Няма времето да го прочета задълбочено, но е- го прегледах набързо. Струва ми се, че въпросът всъщност се задава много опростено. тази се отговора да или не в полза или в подкрепа на протекционизма или не. Описвате много подробно ролята Съединените щати и факта, че света след е доста на война беше по-малко или повече нарисуван от Съединените щати, което е вярно, но пък всеки един ред, е, основаващ се на хегемония, е възможен, защото останалите участници в системата са съгласни с е, тази позиция на хегемона. Но е, този свят, който описахте, все по-малко отговаря на действителността. А пък Китай все още не е постигнал подобна позиция на хегемон, но се стреми към нея. И Комунистическата партия в Китай много ясно заяви своите стремежи към хегемония, като начало економическа, след това политическа хегемония, като е склонна да, се, да приложи и мерки за принуда, ако се стигне до нужда. В случай на нужда. Като тук, разбира се, мисля за проекта за новият път на Куприната. Струва ми се, че се опитваме е, да сключваме споразумение с свободна търговия, е, след което преминаваме към следващото. И си мисля, че по този начин може да разрешим проблема, но сме много-много далеч от истината. Имаме нужда от цялостна геополитическа визия, имаме нужда от една геополитика, която да се ръководи от нас, а не просто да сме в сянката на САЩ, както го правихме в продължение на години. Благодаря ви. Всички сте наясно с последните е, развитие с срещата между господин Юнкер и господин Тръмп. Това отразено ли е в последната версия на вашето проучване? Тоест, смятате, че има нужда от повече международно сътрудничество или не? И каква е ролята на Европейския съюз? Каква е оценката ви? за тази малка сделка, която сключиха тези важни хора. А сега разполагате с 7 минути, за да отговорите на въпросите ни. Благодаря ви. Първият въпрос беше свързан с ролята на Китай, вакуума на власт и как Европейския съюз може да гарантира устойчиво бъдеще, което да се основава на качествения растеж, а не на растежа за сметка на други аспекти. Смятам, че Европейския съюз, разбира се, има собствените си интереси по отношение на устойчивостта, но това а, до голяма степен се харесва и на европейските граждани. Те искат да се включват а, а, клаузи за опазване на околната среда и клаузи за защита на, лични, за защита на човешките права в споразумението за бъдна търговия. А друг механизъм е възможен механизма за проверки на чуждестранните инвестиции. Ако искате да инвестирате в Европа, ние ще проверим откъде идват вашите средства. Така че не мога да ви предложа голямото решение, но мога да ви предложа няколко древни решения. Предлагам ви няколко тухли, с които да изградим стената на това цялостно решение. И ми се струва, че проверките на проектите чуждестранни инвестиции са добра идея. Въпросът е как тези мерки да се обобщат в една цялост на картина, в един цялостен подход, който да е видим и разпознаваем за гражданите. Как вече стана ясно, вътрешните и външни динамики на Европейския съюз са много различни. Европейския съюз разполага с проекта за Европа, който беше изграден след края на Втората световна война и нужда държавите членки да спрат да воюват помежду си. Аз лично смят, вярвам в интеграцията, вярвам, че при по-голяма интеграция държавите членки са в по-силна позиция да защитят своите граждани, изправени пред световни проблеми, като измененията в климата, например. Разполагаме с Парижкия договор, който без Съединените щати ще се разпадне. Така че имаме нужда от интеграция и то засилена интеграция, то, за да имаме стабилен механизъм взимане на решение тук в Европа. Европа. Същия път беше свързан с парламентарната конференция и дали тя е, представлява полезен механизъм. Смятам, че Европейския съюз трябва да отстоява това, в което вярва и това, на което се основава. Защото ако започнем радикални промени, сега само ще е, допринесем за цялостната нестабилност. А няма един единствен възможен модел. Видяхте какво се случи с Брексит. Нямаше някакъв предварително определен план. Само сме принудени да се да разрешаваме последиците. Така че е много важно човек да знае на къде е поел преди да разруши вече съществуващ модел. Дали докладът е прекалено абстрактен? Ами, честно казано, адвокат съм по търговско право и в момента, в който изготвих първите няколко чернови на доклада, останах впечатлено, че не, докладът не е достатъчно политически. Така че разбирам какво искате да кажете, не навлизам достатъчно във въпроса за предоставянето ли не на статут на пазарна економика и други а, специфични мерки за справяне с китайската валута, например, но мандатът ми беше този доклад да бъде и политически, и економически, затова трябваше да изоставя някои аспекти. Стратегиите на Европейския съюз всяка държава членка практика е политически орган и от основните проблеми в днешно време е, че взимането взимането на политически решения не се основават на стабилни економически факти. Така се стига до момента, в който економиката се срива, докато си водим големи философски политически дискусии, а пък гражданите го забелязват. Така че е много хубаво да имаме чудесни политически речи за суверенитет и контрол на границите. Но пък не винаги нещата се развиват така, както си ги представяме. Факта, че бяха договорен, че се беше успешен предишният кръг от преговори, преди преговорът в Доха, беше много по-лесно, защото беше отделна област, но сега се предвижда много по-масштабна договореност. опита предишният преговор беше наистина бартер на конкретни елементи в отделни сектори, докато в рамките на кръга Доха не се обсъждаха отделни сектори, а много по-масштабно беше споразумението по своята идея. По въпроса за е, преките чуждестранни инвестиции, мисля, че инвестициите на Китай се променят значително. Много съм работила по въпросите за инвестициите в Африка и Афганистан. В Афганистан ясно заявихме, че не искаме китайски инвестиции, но включително и в Китай тенденциите се променят. Вече всички знаят, че има и устойчиви инвестиции. Знаят, че Китай гледа на много по-дългосрочно в план, в перспектива от 100-150 години, а не краткосрочни демокрации от 10-15 години. Мисля, че в това отношение Китай има много по-дългосрочна визия от Европа. И смятам, че най-добрата идея би било да се определят стандартите. Някой може би смята, че по този начин налагаме идеологичните си стандарти на света, но същите тези стандарти защитават държавите от неустойчиви инвестиции, влушаване на, със, на състоянието на околната среда, нарушаване на човешките права и не искаме никой да а, не, не спазва тези стандарти, независимо ли става въпрос за Китай или Съединените щати. Трябва да ви кажа, че поне в Африка значително се променя отношението към китайските инвестиции. Дали не е прекалено късно, това вече пък е съвсем друг въпрос. световната структура след Втората война се основаваше на СТО и идеята беше да се премине към една прозрачна система, до основаваща се на правила, а сега явно се връщаме към една система, която се основава на дипломация и на пряко съревнование между властите който не винаги върви ръка за ръка с добра обстановка за инвестиции. Така че работи се на различни равнища, но продължава да има много голям брой причини, поради които една система, която се основава на правила и разполага с механизъм за решаване на споровете, е много добра идея за всички и по този начин се избягват адхок реакциите и политическите нагласи с краткосрочен живот. И мисля, че се прави. Характерът на Тръмп е, е водещ фактор тук. Знаете, че той си има приближени и врагове. И мисля, че никой не знае всъщност какъв е плана му, освен факта, че той обича да разрушава познатото, обича да разрушава съществуващата система и смятат, че това е в най-добрият интерес на Америка. Времето ще ни покаже дали той е прав или не, но има доста доказателства, че най-вероятно неговият план няма да се работи в дългосрочна перспектива нямаше да се стигне до тези проблеми с преговорите от Доха, ако всички ръководехме, водехме преговорите по един и същи начин. Европейския съюз се ръководи от желанията и интересите на гражданите, като може да се включат теми като равенство на половете или защита на ЛГБТ и общността. Трябва да отразяваме исканията на гражданите и от тази гледна точка смятам, че трябва да отдадем заслушването на Европейския съюз от това, че се опитва да има някаква система и да, да отсоява принципи, които са свързани с устойчивото развитие. Не мога да кажа, че Европейския съюз винаги е бил безпогрешен. Аз лично идвам от страна, която винаги е имала доста резервирана позиция спрямо Европейския съюз Имаше и проблем с селското стопанство. Да, всички го знаем, но това се дължи на лобистите в държавите членки на Европейския съюз и не може това да се обясни много просто. Става въпрос и за реакция от страна на общественото мнение и тази реакция срещу световната система като цяло. Европейски съюз трябва да отговори на тази реакция като подобри е, разпределянето на приходите от търговията. Трябва да се гарантира, че неравенството няма да се засилва повече и да отговорим на това, което искат гражданите. А гражданите искат да има клаузи, свързани с опазването на околната среда и, и защитата на човешките права в споразумента със свободна търговия. Така че в момента сме в преходен период, няма как да говорим за големи решения, но знаем, че милитарите и протекционизма не работят в дългосрочен период. Има световни проблеми като миграцията и измененията на климата и знаем, че всъщност повече отворено в някои случаи може да помогне и националните интереси господин Ланге. Чудесно! Благодаря на всички взели участие в изготвянето на това проучване и подготовката на заседанието. Боб Дилан написа известната песен Времената се променят и ми се струва, че тя е актуална и днес. Последната строфа на песента е сенатори, конгресмени, Събудете се и ми се струва, че е, тази част от е, песента също все още е актуална. Още веднъж много ви благодаря и ви пожелавам приятна вечер.